Обявявам пленарната сесия на Европейския парламент, прекъсната на 23 юни, за възобновена. Im Einvernehmen mit den Fraktionen. Съгласно постигнатата с политическите групи договореност,